So, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Председателят, госпожи и господа, уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Следва да пристъпим към гласуване, но преди това Нека направя едно съобщение. Групата на е НП внесе искане за назначаването на господин Естебан Гонсалес Понс за член на Комисията по бюджети. Той ще замести господин Карлос Итургай. Има ли възражения? Няма. С това кандидатурата се счита за приета. Преминаваме към гласуване по текста за подготовката на работната програма на комисията за 2016 година. Предложение